Протоколът от заседанието от 24 април 2009 година петък ви е раздаден. Имате ли бележки по него? Очевидно, че не. В такъв случай считаме протокола за прият. Колегата Блокланд желая думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Тези дни а, е, празникът на кралицата в Холандия е всенароден празник за холандците, така че искам да кажа, че все още сме шокирани, мислим за жертвите, изразяваме съболезнованията си на техните семейства и сега от името на делегацията на Холандия благодаря за писмото, което сте изпратили на холандската кралица. Председателят благодаря колега Блокланд. Уважаеми колеги, на 30 април 2009 година с решение на Съда на Европейските общности по дела, дело с 39307 Италианската република срещу Европейския парламент и С-90М-08 Бениамино Доничи Европейски парламент взе следното решение. Реш, цитирам решение 2007-21-21 на Европейския парламент от 24 май 2007 година за проверка на мандата на Бениамино Доничи е обявено за нищожно. Край на цитата.